we are at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He's just uh, five. Six. Uh, dear colleagues, dear colleagues. Скъпи колеги, дами и господа, нека да започнем днешното заседание. Най-напред приветствам с добре дошла кандидат-комисаря госпожа Габриел. Тя е член на Европейския парламент от 8 години насам, както добре знаете. На 16 май 2017 година председателят на Европейската комисия Юнкер освободи всички, осведоми всички нас, членовете на Европейския парламент, за излъчването на госпожа Мария Габриел за кандидат-комисар с ресор цифрова економика и цифровото общество. Това е същият ресор на предишният комисар – и както и преди, имаме съвместни правомощия с Комисията по култура и образование. И за мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошла госпожа Камера Верт. Заедно с нея ще председателстваме днешното за заседание. Приветствам с добре дошли членовете и на двете парламентарни комисии. ще има пълна равнопоставеност между двете парламентарни комисии по време на днешното изслушване, което е много важно. Ние носим отговорност за ресора на госпожа кандидат комисаря, заедно с представители на комисиите ИМКО, ЮРИ и ЛИБЕ. Тези три комисии са асоциирани към днешното изслушване. Благодаря ви за присъствието днес. Приветствам ви с добре дошли. Бих искал да започна с няколко важни уточнения. Съгласно ръководните насоки за одобряване на членовете на Европейската комисия, всеки кандидат комисара получава покана да вземе участие в изслушване пред ресорната парламентарна комисия или комисии. В случая става дума за две комисии. Припомням ви, че преди днешното изслушване госпожа кандидат комисария е отговорила в писмен вид на изпратените й въпроси. Разполагате с тези отговори. Дами и господа, моля ви да прекратите личните си разговори. Получили сте въпросника и писмените отговори на госпожа кандидат комисаря, както и писмото с мандата на госпожа Габриел, нейната автобиография и декларацията за финансовите интереси. Получили сте също така и писмото на Комисията по правни въпроси, с която се, направ... с която се установява направената надлежна проверка на декларация за финансови интереси на госпожа Габриел. Разполагате с всички тези документи. Каква е процедурата за днес? Започваме с встъпително изказване на госпожа кандидат комисария с продължителност от 15 минути. Тя ще разполага също така и с 15 минути в края на изслушването за заключителни думи след встъпителното изказване на кандидат-комисария. Ще разполагаме с време за 25 въпроса от членове на Европейския парламент, които ще бъдат а, а, разделени в две части. Разискването ще се проведе съгласно принципа пинг-понг. Не знам дали това е най-уместното название на този принцип, но така го наречеме. Предвидени са по 5 минути, за, т.е. 25 пъти по 5 минути. И във всеки един от тези слотове за въпроси, моля ви, обърнете внимание, разполагате с една минута за задаване на въпрос, две минути за отговор с възможността колегата задал въпроса незабавно да зададе още един последващ въпрос, на който да получи отговор. Като съответно ще има по една минута за последващ въпрос и една минута за отговор. Много е важно, повтарям, започваме с една минута въпрос, две минути отговор, след което ако прецени членът на парламента задава въпрос и може да зададе още един последващ въпрос за една минута и да получи отговор също в рамките на една минута. От името и на двамата председатели държа да ви предупредя, че ще съблюдаваме много строго за времето както за въпросите, така и за отговорите. Разполагаме с общо 3 часа за изслушването. Редът на задаване на въпроси следва, доколкото е възможно, редът за задаване на въпроси и изказвания в пленарна, на пленарните заседания. Разполагаме с устен превод на 23 езика, т.е. всеки един от вас може да се изказва народния си език. И моля да не забравяте, че изказванията ви трябва да бъдат преведени, така че ви моля да не говорите прекалено бързо. Припомня ми също така, че нашето заседание се излъчва наживо на интернет страницата на парламента. Възможно е също така по-късно да, е, да изгледате изслушването и на видеозапис. А сега ще помоля госпожа Крамера Верт е, да започне с стъпително изказване. Да, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Уважаеми господин Бузек, благодаря ви. Благодаря ви и за това, че толкова и ясно разяснихте процедурата, предвидена за днешното изслушване. От името на Комисията по култура и образование сърдечно приветствам с добре дошла кандидат комисаря е госпожа Габриел. Както знаете, Комисията по култура и образование отговаря за аудиовизуалната политика и за аспектите на информационното общество, свързани с културата и обучението. Комисията ни има хоризонтални компетенции за запазването и насърчаването на културното и езиково многообразие в Европейския съюз, които са отрешаващо значение за настоящия ресор, най-вече за аудиовизуалния и творческия сектор. Ерата на цифровите технологии крие както голям потенциал, така и нови предизвикателства. Като кандидат комисар госпожо Габриел, със сигурност ще проявите разбиране за това, че в бъдеще ще следим внимателно случващото се, за да постигнем правилния баланс между економически, технически и търговски потребности от една страна и необходимостта от друга страна за гарантиране на културното и творческото съдържание и за осигуряването на неговата достъпност за всички. Благодаря ви за писмените отговори на предварително зададените от нас въпроси. С удоволствие през следващите 3 часа ще се запозная по-подробно с вашите виждания за този ресор. Сигурна съм, че това изслушване ще даде отговор на основните въпроси на всички участващи комисии. С удоволствие ще разискваме с вас сега. Предавам штафетата на другия председател, господин Бузек. Благодаря ви, аз ще ръководя първата част на изслушването ни, т.е. около половината от въпросите, след което госпожа Камераверт, е, като съпредседател, ще поеме председателството. Благодаря ви, че е, представихте правомощите на Комисията по култура и образование. Ние в комисията и да разполагаме с цифровото общество, услугите, създаването и разработването на трансевропейските мрежи. Нека да пристъпим към разискването. Както казах в началото, давам думата на госпожа кандидат комисаря за встъпително изказване за 15 минути. Госпожо кандидат комисар, имате думата. Благодаря, колегата Бузък. Благодаря, госпожо председател Камере Вер, Госпожо Босуит, председател на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, господин Свобода, председател на Комисията по правни въпроси, господин Морайс, председател на Комисията по Либе, уважаеми госпожи и господа координатори, уважаеми госпожи и господа членове на комисиите ИТРЕ, КУЛТ, ИМКО, ЛИБЕ и ЮРИ, скъпи колеги! За мен е чест да бъда пред Вас като кандидат за комисар, отговарящ за цифровата икономика и общество. Надявам се днес да проведем конструктивен дебат как заедно можем да дадем още по-голям тласък на цифровия единен пазар за една конкурентна и приобщаваща Европа, за реални ползи за европейските граждани, за общи обединяващи каузи. Изразявам надежда и увереност, че ще очертаем допълнителни идеи и заедно ще допринесем за изпълнението на амбициозната задача на комисията Юнкер да използваме в пълна степен възможностите, предоставени от цифровите технологии в името на общия европейски интерес. Но първо, позволете ми да отправя думи на благодарност. Благодаря на българското правителство за оказаното доверие, което е причината днес да съм пред вас. Благодаря на вас, членовете на Европейския парламент, за подкрепата, която съм имала през изминалите 8 години. Стигнах до тук благодарение на вашето доверие. Днес се изправям пред вас, за да го поискам отново за една нова отговорност. Искам да благодаря и на членовете на Европейската комисия, с които много пряко съм работила в търсенето ни на отговори на днешните предизвикателства. Позволявам си да благодаря и на страните членки. Това е другият със Най-еднократно съм участвала в триалози, или съм ги водила, или съм участвала в тях, но те са ни позволявали да отстояваме общи каузи. И разбира се, в центъра на всичко това благодаря на европейските граждани, които са ми давали подкрепа и давали са ми доверие във всички отстоявани до момента каузи. Уважаеми членове на Европейския парламент, необичайно е за мен да бъда от тази страна на залата и да съм кандидат пред вас за европейски комисар. Това е голяма чест, но също предизвикателство и възможност. Възможност да продължа да работя за защитата на правата и свободите на европейските граждани за укрепването и развитието на европейския съюз във вътрешен и външен план. ето защо искрено се надявам да отговоря на вашите въпроси и заедно да продължим да работим за бъдещето на европейските граждани. Кели Людефи Мажор défi majeur Кое е най-голямото предизвикателство, от което сме изправени? да поставим гражданите в центъра на всички разисквания около единият цифров пазар. Да се работи в тази насока е една задача от първостепенно значение. И от сегашния си опит ще почерпя нужните ресурси и решителност, за да постигна тази цел. Изследователският ми опит в два европейски проекта ще ми даде възможност да подходя новаторски към намирането на решения. Този опит ми позволи да осъзная колко важно е да подкрепяме включително и с финансови средства изследователската дейност, за да разполагаме с нужните данни и чрез достъпността на тези данни като европейци да продължаваме да сме сред водещите в научно-изследователската област и по този начин да запазим отличните европейски постижения. В качеството си на политици, взимащи решения на европейско равнище, сме длъжни да действаме и аз поемам ангажимента да предприема нужните действия за постигане на тази цел. Позволете ми да ви дам още един пример. Това е друга част от опита ми, от който ще почерпя нужните ресурси. По време на политическият си опит съм имала възможността да работя в политически теми, които първоначално не предизвикваха ентусиазъм, но които благодарение на диалога, на кампаниите за осведомяване на обществото, чрез разясняване на конкретните облаги за гражданите ми позволиха да убедя, да обединя и да постигна значителни резултати. Това се случи в контекста на общата съкостопанска политика в България. През 2011 година започнах информационна кампания. Срещнах се с, скептично настроените с производители, които до момента не бяха участвали в общата сълскостопанска политика. Но благодарение на способностите си да представя доводи за облагите за всички граждани успяхме да защитим интересите на европейските скосопански производители за периода 2014-2012 година. На този професионален опит ще основа метода си на работа. Един метод на работа, който се основава на отвореността и сътрудничеството. А е, каква ще бъде мисията ми? В писмото за мисията ми, която ми изпрати господин Юнкер, тази мисия е много ясно определена. Улесняване и насърчаване на европейските политики, които ефикасно да допринесат за доизграждането на единия цифров пазар. Как можем да го постигнем? Най-напред ще успеем да постигнем резултата, работейки в екип. Заедно с комисаря Ансип, заедно с екипа на Европейската комисия, заедно с съвета и с парламента може да постигнем целите си. Нашата цел днес е и нашата отговорност, а именно да допринесем създаването на една благоприятна среда, която да позволи на всички европейци да се възползват изцяло от многобройните благодатни възможности на цифровите технологии. Технологии, които не зачитат границите. Какво може да установим две години след началото на програмата за цифровия единен пазар. На първо място трябва да признаем, че предшественика ми, господин комисаря Оттингер и заместник председател на Европейската комисия, господин Ансип, са свършили много сериозна работа. Какво показва средносрочната оценка, извършена през месец май? Остава ни още доста работа. Да, скъпи колеги, чакат ни много важни въпроси, като киберсигурността, младеща, защита на личните данни, авторските права, правата и отговорността за собствеността на платформите, разгритването на критична инфраструктура, взаимосвързаността, оперативната съвместимост. Всичко това са много важни въпроси. Защото, действително, цифровите технологии винаги са в множествено число. Това е и основният залог, свързан с цифровото общество и цифровата економика. Нито един отрасъл не може да мине без цифровите технологии. Цифровите технологии засягат цялото общество и никой не бива да остане извън тях. А каква е изключителната, забележителната добавена стойност на Европейския съюз? Многообразието и компромиса. Това, са, това е основното ни богатство. И Европейският парламент е най-добрият пример, който ни показва какво значи лаборатория за идеи и как функционират компромисите и сътрудничеството на практика. Днес като имаме предвид разликите в интересите на всички равнища, няма как да постигнем напредък без компромиси. И именно този метод на отвореност на диалог и на ангажираност предлагам по време на мандата си като комисар. Напредва ли времето? Отговорът е да с главна буква. Двогодишният мандат е кратък мандат и аз напълно го съзнавам. Следователно, каква ще бъде ключовата дума? Ключовата дума е приоритет. Моят приоритет ще бъде да направя така, че да има пълно прилагане на политиките и инициативите, които са били прияти до момента. Възнамерявам също така да стартирам нови предложения. Ще работя с всички комисари, с Европейския парламент, с съвета и с всички заинтересовани страни по един открит и прозрачен начин, за да постигнем консенсус и този консенсус да бъде максимално приобщаващ. Какъв е, е размера на цифровата трансформация? Това е значителна е, трансформация. Това е източник на огромни възможности за хората. Но също така и дава възможност да преодолеем големите предизвикателства днес – безопасността, сигурността, здравеопазването, бедността, неравенството, растежът, климатичните изменения. Всичко ли е това? Всъщност е, и скоростта, с която се извършва тази трансформация и, и докъде стига тя, водят до големи предизвикателства. Пред нас е, предстои една революция. Как ще се справим с загубата на работни места или с трансформирането им? Как да се адаптираме, що се отнася до дружества, чието бизнес модели се поставят под въпрос? Има ли равни възможности за мъжете и жените? Е, при обучението в цифровизация, както и при заплащането. Как да направим така, че да има ефикасна цифровизация на обществените услуги, като здравеопазване, правителствените услуги, транспорта, но как и да има по-голяма ефективност и ефикасност и повече възможности за гражданите. Каква е моята програма? Тя е белязана от потребността за успешно прилагане на инструментите, прияти от 2015 година на Сетне, които са ясно описани в оценката а, на от средносрочен тип. Това означава премахването на таксите за роуминг, преносимостта на съдържание в Европейския съюз, преразпределението на спектъра за високоскорост на широколентова свързаност, инициативата Wi-Fi 4 EU е авторските права в Европейския съюз посредством прилагането на Маракешкия договор. Ще се стремя да придам значимост на всички социални аспекти на политиката и да постигна по-добро сцепление между вътрешните и външни политики. Ще се стремя да постигам политическо съгласие по предложенията, свързани с кодекса, кодекса за електронните съобщения, реформата на авторското право, реформата на аудиовизуалните и медийни услуги, както и неоправданото блокиране на географски принцип. Ще предложа нови целенасочени инициативи в сферата на, сибер... на киберсигурността, като ще започна с преразглеждането на Европейската стратегия по въпроса. Ще предложа също нови предложения за стандарти за киберсигурност, като сертифицирането и етикетирането. Ще работя за това данните да бъдат сигурни и опазени от чужди очи и да гарантирам, че данните могат да текат безпрепятствено в Съюза. Ще работя за придвижването на преписки, като например справедливите отношения между платформите и дружествата, които работят на тези платформи. Достъпността на данни от неличен характер, както и повторното използване на публични данни или пък данни, които са получени посредством публични средства. Ще придам значимост на предизвикателствата на цифровата трансформация на европейското общество и неговия социален модел. Ще работя за конкурентоспособността и техническото лидерство на Европейския съюз, що се отнася до големите масиви данни, суперкомпютрите, изкуственият интелект, като в същото време ще се опитвам да постигам най-добрия баланс между различните интереси на гражданите и бизнесите и всички заинтересовани страни, за да се извлече максимална полза от потенциала на цифровото новаторство. Да, технологиите променят живота ни. Променят начини да учим, да пътуваме, да работим. Но пътят напред е само един. Той минава през обединението ни. Обединението ни около общата кауза. Бъдещето на нашето общество, на нашите ценности, на нашата Европа. Бях една от вас по време на изслушванията на кандидатите за членове на комисията, ръководена от председателя Юнкер. Скъпи колеги, искам да ви благодаря предварително за огромната работа, която сте свършили, готвейки вашите въпроси. Внимателно ще ги изслушам, за да разбера вашите тревоги и очаквания. И тук отново ще повторя ангажимента си да ги имам предвид във всички области на този толкова важен ресор. Да се създава утрешния свят е най-вдъхновяващия проект. Въз основа на енергията на настоящето. Възнамерявам да придружа този проект чрез завършването на цифровия единен пазар. Това може да се постигне само с вас и вашата подкрепа, както и с подкрепата на експертите от дирекциите под мое ръководство. При пълна прозрачност и в дух на диалог заедно с общи усилия и ясна цел. Защитата и насърчаването на интересите на европейските граждани. Благодаря. The... Сега продължаваме с списъка от оратори. Искам да ви припомня. Едно плюс две – една минута плюс две минути. И след това, разбира се, ако решите, като член на Европейския парламент, можете да зададете допълнителен въпрос от една минута и отново ще имате минута за отговор, общо пет. Госпожа Пилар Декастио Вера. Much, uh, е, Благодаря, председателю. Уважаема госпожо кандидат комисар, искам да кажа, че наистина голяма чест за нас че сте депутат от такова високо качество и сте сред нас последните 8 години. Знаете, че комисията ИТРЕ се занимава с индустрия, занимава се също с далекосъобщения, енергетика, новаторство, научно-изследователска дейност, да свържем индустрията и другите сектори, се опитваме. Що се отнася до инициативата свързана с индустрията. Как може да направим така, че всички дружества, включително МСП, имат достъп до новите технологии? Благодаря. Благодаря ви. Имате две минути за отговор. Мерси боку, мадам Дел Много ви благодаря, госпожо Делкастио за въпроса. С него навлизаме в сърцевината на един от темите, която ми е много скъпа като европейка. През април 2016 година приехме стратегическото съобщение за цифровизацията на промишлеността. Наскоро беше прият в Европейския парламент и доклада на господин Кофер. Днес е много ясно каква е целта ни. Европейския съюз има потенциал, постига успехи, трябва да продължим да инвестираме, за да запазим, за да запазим лидерската си роля. Ето защо инвестициите в промишлеността значи да подготвим терена, да създадем една среда, която да позволи на нашите бъдещи европейски шампиони във всички области да запазят ръководното си място. Ето защо на първо място държа да отбележа, че това е основен наш политически приоритет. Е, ще има Ден на цифрови технологии, който се проведе през месец март в Рим. Държавите членки също много държат на цифровизацията на промишлеността и ние ще отделим нужните средства за тази цел. На второ място – 500 милиона евро в момента пряко се отпускат за цифровизацията на промишлеността. Като за целта използваме една много конкретна концепция The Digital Innovation Hubs. Само за периода 2016-2017 година имаше няколко стотин хиляди подобни центрове, които бяха изградени изградени с целият Европейски съюз. Целта от тук нататък е всички европейски предприятия да могат да имат достъп до тези центрове, включително и МСП. Именно в тези хъбове те ще имат възможност не само да се възползват от трансфера на технологии, но да натрупат необходимото вдъхновение и ресурси, за да могат да продължават основателската си дейност. Да, имате ли нужда от допълнително време за въпрос? дигитализацията на економиката. При нея е нужна свързаност. Инициативата, кът, инициативи като Wi-Fi 4 for EU, както и други планове за действие, допринасят за тази свързаност. Как ще доведат те до цифровизация на економиката? Благодаря, заповядайте за отговор. Wi-Fi 4EU е, е инициатива, която за мен има символично значение. Целта ни при цифровизацията на промишлеността е да намерим потенциалните ефекти на лоста, катализаторите. Услуга, при която да ни дава възможност всеки път, когато се свържем с интернет, дадена точка, да имаме възможност да, се, да имаме пълна връзка към всички други услуги. По този начин можем да предизвикаме ефект на приобщеност за всички. Освен това, тази инициатива е, дава възможност и за публично-частни партньорства, за да могат и малките средни предприятия да играят своята важна роля. Thank you very much, madam. Mr. Dan... Благодаря. Господин Дан Ника, пет минути започват. Благодаря. Добър ден, госпожо кандидат-комисар. Като кандидат-комисар смятате ли да направите предложение за регулиране на международните обаждания, както бе направено вътре в Европейския съюз с роуминга? Какво ще направите, за да не се злоупотребява, от дружествата, които като че ли може би ще вдигнат цените на международните разговори, за да компенсират загубените роуминг такси? как ще предложите ефикасни решения, за да отговорите на новите предизвикателства пред нарастващите рискове за кибератаки, имайки предвид значимостта на сигурността днес. Като комисар, който отговаря за цифровата економика и обществото, как ще постигнете повече координация и интеграция в тази сфера? Благодаря. Три въпроса се зададоха. Две минути за отговор. Merci beaucoup, много ви благодаря, господин за трите нови въпроса. Първо за международните телефонни разговори самият разговор и определянето на такс... начин, който се таксува този разговор, не би трябвало да се определя от а, телефонния код на съответната държава. Но а, трябва да отбележим, че международните телефонни разговори като цяло намаляват. Използват се альтернативи начини за разговори. Затова в своето продължение Европейската комисия е включила един елемент, който би могъл да раз реши този проблем, а именно универсалната услуга. Именно чрез тази универсална услуга може да се гарантира възможността гражданите да имат право на избор. Освен това, ако продължава тенденцията за засилване на альтернативни методи за телефонни обаждания, това вероятно ще окаже нужния натиск на телефонните оператори за цените на международни телефонни разговори. Знам, че имаше проекто изменения в това отношение от Европейската комисия, но Европейската комисия много ясно определи своят подход. За нас решението е универсалната услуга, която изисква от държавите членки да прилагат този принцип и да осигурят достъпни цени за всички граждани. За мен това продължава да е много важен елемент. Ще кажа няколко думи за кибератаките. Днес е очевидно, че едно от най-сериозните предизвикателства, пред които сме изправени, не само промишлеността ни, но и цялото ни общество, демократично, демократичните ни режими са, са изправени пред заплахата от кибератаките. Наскоро живяхме на подобна и тя ни показа, че критическата инфраструктура на здравеопазването, транспорта, електроснабдяването трябва да бъдат предпазени. Защо имаме нужда от повече сътрудничество с тези отрасли, за да можем да създадем конкретни инструменти, които да минат през система на сертифициране и етикетиране на продуктите, също така и чрез подобряване на оперативното съвместимост и по-доброто споделяне на оперативни решения между държавите членки. Uh, По отношение на неприкосновеността в електронните съобщения, какво смятате да предприемете, за да спазите изискванията? Проявявам особен интерес към отговор на въпроса дали според вас цялата програма не трябва да бъде отложена. And now it's time for, for the answer. Много ви благодаря, колега. Време е за отговор. Благодаря ви за този също много важен въпрос. Бих искала да ви припомня принципа, който позволи самото предлагане на предложението за e-privacy. Имаме нужда от повече съгласуваност. Общият регламент за защита на личните данни се основава на член 8 от Хартата за основните права. А регламента за неприкосновеността на личните данни в е, електронното пространство засяга съдържанието на нашите електронни съобщения. Наясно съм, че има теми, които допълнително трябва да обсъдим. Между другото, в момента това се случва в съответните парламентарни комисии. Но аз искам да не забравяме основната цел, която сме си поставили Европейските граждани изказаха своите притеснения. Те искат повече сигурност, искат да имат контрол над електронните си устройства, искат данни, личните им данни да бъдат защитени. Имаме нужда от повече мерки за съгласуваност. Съжалявам. Thank you very much, madam. Kolik Evžen Тошеновски. Děkuji, pane předsedo. Благодаря колегата Евжен Тошеновски. Благодаря. Първо, поздравления за излъчването на кандидатурата ви. Поздравявам ви за натрупания опит в рамките на работата ви тук в парламента. Аз съм докладчик за органа на европейските регулатори на електронните съобщения, БЕРЕК. трябва да се съсредоточим върху подсилване на двойната структура на този орган. Това е становището на парламента. Съветът пък иска да запази статуквото. Готова ли сте да се изправите пред предизвикателството да промените предложението на комисията за този орган? Госпожо кандидат комисар. Благодаря ви, господин Тушеновски, за въпроса, който за мен също е много важен. Много уважавам работата ви като докладчик по тази тема. Давам си сметка, че трябва да обсъдим допълнително темата. В момента се разминават позициите на институциите. За мен отново най-важно е да не забравяме основната ни цел. Берек играе важна роля за осигуряване на съгласоваността, за предоставянето на европейска визия, за да се опитаме в този област да постигнем общите ни цели по възможно най-съгласуван и структуриран начин. Очевидно е, че Берек наскоро изигра много важна роля при премахването на таксите за роуминг. Освен това сме напълно наясно с двойната структура на този орган. Ако погледнете а, бюрото на а, тази агенция, тя е една от най-малките в Европейския съюз. Тя има само 28 служители. Едновременно с това тази агенция има много важен мандат и не отговаря напълно по структурата си с на структурата на съответните национални органи, с които тя работи съвместно. Защото структурата трябва да бъде приспособена към действителният мандат на агенцията. Затова поемам ангажимента да продължа но разискване с парламента и с съвета с цел намиране на обща основа, с която да постигнем напредък. Очевидно е, че ще постигнем напредък с собственото ни темпо но нямам, не разполагаме с много време за изграждането на единния цифров пазар, затова смятам, че всеки трябва да положи усилия, за да постигнем напредък. Това е позицията ми и ще продължа да работя по досието. Мадам, do you want to ask this? Yeah. Благодаря. Още един въпрос. Благодаря за обстойния ви отговор който показва и че сте добре запозната с темата. Органът Берек работи въз основата на кодекс за поведение. Какво е вашето мнение за разпределянето на радиочастотния спектър? Както казахте и вие самата, ще трябва да има известна, координация и хармонизация на общо европейско равнище. Ще е необходима известна координация, но ще трябва да се запазят и компетенциите на националните органи. Госпожо кандидат комисар, имате думата. Един минут. Разполагам с една минута. Относно радиочастотният спектър, за мен той е свързан с високоскоростният връзка към интернет и поколението и извинете, технологиите от пето поколение. Това отново е възможност да изиграем ръководна роля в економическото ни развитие. Знам също така, че когато говорим за разпределение на радиочастотния спектър, незабавно се сблъскваме с, с различни позиции в парламента и в съвета. Аз лично смятам, че трябва да изберем лагера си в тази битка. Трябва да сме наясно как може възможно най-бързо да постигнем напредък. Ако това може да се случи чрез полагане на повече усилия и повече дейности на европейско равнище, не бива все пак да забравяме, че за нас това е огромна възможност. И това е пътя, който трябва да изберем. Готова съм да изслушам позицията на съвета и на държавите членки, но по отношение на разпределението на радиочастотния спектър смятам, че е крайно време, когато говорим за европейски подход, да действаме, а не само да говорим. Благодаря. Следва колегата Кая Калас. Благодаря. Уважаема госпожо кандидат комисар, ето ме. Успеха в цифровото общество, в цифровизацията, ще дойде от доверието. А ако се загуби доверието на гражданите, трудно може да се върне. Все повече правителства говорят за това вече да няма криптирана комуникация. За тях това е единственото решение, което ще пребори тероризма. За това въпросът ми е следния. Смятате ли, че трябва да се запази криптирането за да може потребителите да вярват, че всичките им съобщения са само техни. Благодаря ви за въпроса, госпожо. И сега давам думата за отговор на кандидат комисаря. Ще отговоря възможно най-просто. В днешно време е важно да разполагаме с криптирането като гаранция за сигурност, без възможност да се заобиколя тази мярка. Мисля, че някои държави членки вече се опитаха да използват дешифровката на криптирането и сме наясно с това какви са резултатите. Сигурността на нашите граждани и тяхното доверие можем да го получим с цяла поредица от мерки, и смятам, че за това трябва да имаме единен подход. Okay, thank you very much. Благодаря. Имате ли, госпожо Каз, допълнителен въпрос? Да, имам. Говори се също за правен достъп до криптирани данни, но това технически не е възможно. И вие казвате, че няма да се предостави такъв достъп по правен път. And... Благодаря. И сега, госпожо кандидат комисар, заповядайте за отговор. е легал. Законният достъп може да бъде допустим само при много строго определени обстоятелства, само когато става дума за национална сигурност и за сериозни случаи, засягащи националната сигурност. Трябва преди всичко да гарантираме съгласуваността с, с всички други законодателни и нормативни рамки, с които разполагаме и преди всичко да се придържаме към много ясни принципи. Трябва да дадем възможност на службите ни да продължат напред в разработване на инструменти, но трябва да гарантираме също така, че същите тези инструменти не могат да се използват срещу нас, ако попаднат в недобронамерени ръце. Next time. Благодаря ви. Следващият слот за въпрос и отговор се пада на госпожа Мариза Матиес. Благодаря. Госпожо кандидат комисар, на първо място трябва да ви кажа, че беше изключително удоволствие да работя с вас в Европейския парламент е, и поздравления за това, че бяхте излъчена от е, комисията като кандидат. Във своите отговори говорите за възможността да се предложат нови инициативи в конкретни сфери, като например онлайн платформите както и дружествата, които работят в този сектор. Смятам, че това е фундаментален въпрос нещо като тема, на която никой не обръща внимание, а тя е пред очите ни. Това са въпроси, които вълнуват и гражданите. Много спорни са. Airbnb, Uber и много други платформи а, използват а, такъв тип услуги. Моят е, въпрос е свързан точно с това. Тук ли искате да въведете някакъв вид е, нормативен документ и какъв ще бъде този нормативен е, документ? Те са много различни тези платформи и за това как ще се подходи. В зависимост от услугата, която предлагате или в зависимост от дружеството, какво искате да направите в тази посока? Заповядайте за отговор. Благодаря ви, госпожо Матияш. Благодаря ви и за комплимента за съвместната ни работа. Както казахте, трябва да запазим разнообразието на платформите. Тя е, това разнообразие е източник, източник на новаторство и на творчество. И платформите изиграха много важна роля в настоящия економически контекст. Едновременно с това трябва да сме в състояние да разрешим проблемите там, където те се появяват. Такъв е подход на Европейската комисия го заявихме много ясно в съобщението ни за платформите. Не искаме да налагаме прекалено много регулаторни изисквания, но когато имаме проблем, трябва да, е наясно, да сме наясно какво решение предлагаме. Така че потвърждавам, да, ще има законодателна инициатива за практиките на нелоялна конкуренция между платформите и операторите на платформите. Получването, изготвено от Генерална дирекция конкурентна способност, доказа, че има такива практики. Без никаква причина някои платформи са затваряни от днес за утре, нямат повече достъп до комуникация с клиентите си, като най- сериозно засегнати са малките и средни предприятия. Така че да, сега е време да излезем с някакво решение на тези проблеми, като едновременно с това зачитаме всички принципи на конкуренцията. Тук се припокриват две области. И да, смятам, че няма място за подобни практики на нелоялна конкуренция. Искаме да се работи в добре аргументирана среда, която да осигурява възможно най-добри условия за дейността на всички. Но тази регулаторна среда трябва да предвижда и корективни мерки в случай на проблем. Все още няма единно определение на това какво е платформа и сме избрали този подход, за да не ограничаваме новаторството и творческият подход на тези толкова успешни нови модели ainda na sequência das... Благодаря ви. Отново за онлайн платформите ще продължа. Споменахте нещо изключително важно, а то е свободата. Става дума за платформи, които са многообразни. Те са свързани с дружества, с практики, с начини, по които гражданите биха могли да извършват а, много действия, дори да привнасят съдържание така че спорен е въпроса свободата на изразяването и цензурата. На тези платформи често има агресивно съдържание или незаконно съдържание и постоянно тече този дебат а, около тази тема. Къде е границата между свободата на изразяването и цензурата? Тъй като говорихте за свобода на изразяването, имате ли представа как да се изправите пред тази спорна тема? Благодаря. Благодаря ви и давам думата на госпожа кандидат комисаря за отговор. Много ви благодаря, госпожо Матиас, и за втория ви въпрос. Действително, платформите са едни от най-новаторските модели за свободата на изразяване и свободата на словото. Те имаха много важна роля и между другото държата отбележа, че по-голямата част от съдържанието по платформите е законно но едновременно с това мога да потвърдя, че решително смятаме да работим заедно с тези платформи, за да заличим възможно най-бързо незаконното съдържание. Имам два примера за нещо, което плаши много в момента обществото ни. Тероризма и риториката на омразата. Смятам, че вече разполагаме с нужният законодателен акт в, комисията, в директивата за електронна търговия и принципа за споделена отговорност. Много е, обаче, много е важно обаче паралелно с това да говорим за инициативите на доброволни начала, които могат да допринесат, като например инициативата подписана от Facebook, Microsoft, Twitter и Viber – за борба с риториката на омразата. И тази инициатива ни помогна да постигнем добри резултати. На 60% от незаконното съдържание беше свалено. Но днес имаме нужда да координираме този диалог. And next slot, uh, Следващият слот – госпожа Хелга Трюпел. Ето тук седя в залата. Здравейте! Искам да се спра върху въпроса за така наречената разлика в стойността, изкривяването на пазара, причинено от факта, че онлайн платформите, които качват съдържание и разпространяват съдържание качено от потребителите, са се превърнали в единствения източник за разпространяване на съдържание, включително и съдържание защитено с авторски права. Ще въведете ли режим за отговорност за онези, които разпространяват такова такова съдържание. Какво смятате за предварителния контрол със съответните технологични възможности? Смятате ли, че пакетът за авторското право ни предлага подходящи инструменти или ще е необходимо да се започне отново работа по директивата за електронната търговия? Имате думата, госпожо кандидат комисар. Благодаря ви, госпожо Трипъл, за много важният въпрос следя разискването в Европейския парламент, посветени на този въпрос с много голям интерес. Говорим за това разминаване в стойността и по отношение на него позицията на Европейската комисия е много ясно. Искаме да дадем възможност на творците, чието творби се разпространяват чрез тези онлайн платформи, да имат възможност да получават част от, от възнаграждението, свързано с тези творби, а не всичко да остава за онлайн платформите. Това е много важно за мен, е, защото ако не се спазват авторските права, се отнема част от а, економическата сила на целият творчески сектор. Творците имат нужда да могат да създават, а те могат да го направят а, е, чрез ресурсите, които, средствата, които са получили от а, е, вече създадени творби. За мен това наистина е много важно. В направеното от нас предложение засягаме платформите, които достигат критична маса творби в съответната платформа. За мен обаче е много важно да има предварително искане на или допитване до носителят на съответното авторско право. По този начин някои от действащите лица в този цифров пазар трябва да поемат своята отговорност и по този начин да допринесат пълноценно за творческата дейност. А творческата дейност преминава чрез справедливото възнаграждение за творците. Ето защо ще продължава много отблизо да следя дебата в Европейския парламент, по член 13 от този много важен текст. Но за мен посланието е много ясно. Нека да дадем нашите творци нужните средства, за да могат да продължат да творят и нека останалите участници в веригата да поемат своята отговорност. Answer? Continuation? Okay. Thank you. The second question is about the... Благодаря. Втори въпрос за договора от Маракеш бе постигнато междуинституционално споразумение по законодателния пакет през месец май, което бе удовлетворяващо. Какво ще кажете за процеса на ратификация от страна на Европейския съюз, така че да може да се улесни достъпът до книги за хората с увредено зрение в Европейския съюз? Вероятно ли е през септември, през вре, по време на естонското председателство, ратификацията вече да е факт? Госпожо кандидат комисар, имате думата. Рек. Госпожо Трюпел, първо, опитът ми на член на Европейския парламент ми показва, че много често тук заявяваме, че топката е в полето на съвета. Това е случая и по това досие и всички го знаем. Това обаче не значи, че трябва просто да приемем статуквото. И ако бъда назначена за комисар, това е едно от досетата, по което ще настоявам за възможна е бърза ратификация. Много време вече ни отне да решим дали Европейския съюз има изключителни правомощия по този договор или не. Вече имаме решението на съда, сега е време да действаме. Um, Благодаря ви за отговора. Преминаваме към следващия оратор господин Марко Дзуло. Пет минути, заповядайте. Благодаря, госпожо кандидат-комисар. Искам да започна да говоря по една тема, по която в Европа не се прави достатъчно. Става дума за данъчното облагане на големите цифрови, цифрови фирми. Те се държат в момента като микропредприятия и такива данъци плащат. Знаем, че в национални ръце данъчното облагане. Но правото на Европейския съюз в сферата на конкуренцията трябва да гарантира и равни условия на дружествата. Трябва да се опазят нашите потребители и да няма нелялна конкуренция. Смятате ли, че ще има законодателство? има предложения за такова до края на годината и онези, които предлагат своите услуги онлайн, пък и не само онлайн, да плащат същите данъчни а, задължения, каквито от другите, и да ги заплащат там, където са генерирани тези приходи. Much, Благодаря ви за въпроса. И сега отговоря на госпожа кандидат комисаря. Merci beaucoup, monsieur. Много ви благодаря, господин Золо, за важният въпрос. Въпросът обаче е много всеобхватен, тъй като той засяга елементи от вътрешната политика, политиката на конкуренцията, но и външната политика. Първо, ясно е, че платформите не са над закона. Правилата, които въжат за всички, трябва да бъдат спазвани и от платформите. Това въжи и за платформите, които развиват дейност на територията на Европейския съюз. На това място, трябва да сме наясно, че съществуват различни варианти. Европейската комисия, чрез комисаря Вестегер и генерална дирекция конкуренция, показ... конкуренция показаха, че при случаи като Starbucks или Apple сме в състояние да предприемем мерки, т.е. да видим дали отговарят декларираните печалби с реалните. А какъв е проблема с платформите? Понякога е много трудно да установим къде се създава добавената стойност. Говорим за платформи, които използват много и различни източници на съдържание и затова много отблизо ще се следят дебата за акцизите, който ще ни даде възможност да има малко повече яснота по темата. Засегнахте и друг а, много важен въпрос, а именно равнопоставеността. Да, трябва да има еднакви правила, които да се прилагат към сравними услуги. Принципът е ясен. Дали обаче това ще се случи по един и същи начин, от която гледна точка е друг въпрос. Всеки път действаме по един и същи начин. Изискваме оценка на въздействието и съм наясно какво значи и това. От друга страна обаче, трябва да си даваме сметка, че може да действаме и чрез инициативи на доброволни начала и чрез пряк диалог с платформите. И мога да ви уверя, че не всички гиганти искат онлайн платформите са лоши. Трябва да видим как можем да изготвим една огротона рамка, която да устоява нашите принципни и ценности, на време да ни, ни да постигнем резултати. Благодаря. Колегата Зало има възможност да зададе още един въпрос. Е, Аз мисля, че едно по-добро разпределение на печалбите при данъчното облагане може да бъде стимул за малки, нови предприятия, които да възникнат в сферата на цифровизацията. Днес закъсняваме, особено в сравнение с САЩ. 4% от онлайн платформите е, са европейски, само 4%. В този смисъл искам да попитам следното. В 70-те години в аеронавтиката се роди Airbus като проект, за да се е, конкурираме с САЩ. Искам да попитам дали обмисляте сходни проекти за цифровата економика. Например, някаква търсачка в интернет, която да е европейска. Благодаря ви, колега, за втория въпрос и сега давам думата за отговор. Господин Соло, Съгласен съм, съгласна съм с анализът ви. За първи път Европа не е в центъра на световна технологическа революция. Но именно това трябва да бъде извор на сили за нас. Трябва да се запитаме какво можем да направим днес. И тук се връщам на основният ни принцип да създадем регулаторна среда, която да дава възможност на иновацията и на творческата дейност, включително и за новосъздадените предприятия. Така че целта ни не е да създадем европейска търсачка като Google, например. Целта ни ще бъде е да инвестираме в ключовите отрасли и в ключовите елементи на изследователската дейност, за да използваме основните предимства на европейските предприятия. Трябва, например, да инвестираме в изчисленията с много висока капацитет. В такива области трябва да инвестираме и да дадем на гражданите ни, например, конкретни отговори за профилактиката на болестите или подобряване безопасността на самолетите. Европа трябва да даде възможност за една такава среда, която да бъде благоприятна за всички новосъздадени предприятия, за да може да гарантираме, че Европа играе водеща роля в защитата на цифровите технологии. Председателят, с това приключихме с първия кръг от въпроси и отговори. Преди да пристъпим към втория кръг, ще предам председателската щафета на колегата си, госпожа Петра Камереверт. Госпожа Камереверт е председател на Комисията по култура и образование. Сега ви давам не само думата, но и ви вменявам отговорността за председателството по-нататък. Благодаря, господин Бузек. Мога да ви уверя, че също толкова строго ще следя за спазването на времето, както и господин Бузек до тук. Себиня Верхайн, благодаря. Госпожо кандидат комисар, госпожо Габриел, тази година комисията и парламентът подеха ред инициативи за опазването на многообразието на европейската култура. Ако искаме да гарантираме интересите както на творците, така и на ползвателите, ще трябва да опазим и многообразието в културния и творческия сектор. Ще трябва също така да разширим достъпа до интернет. Това е предпоставка за цифровата економика в Европейския съюз. За съжаление, все повече творби, защитени с авторско право, са налични в интернет, без да се спазват съответните изисквания, като например компенсация за носителите на права. Как ще се справите с проистичащата от това разлика в стойността? Благодаря. Госпожо кандидат комисар, имате думата. Мерси beaucoup. Много ви благодаря, госпожо Ферхейен, за въпросите. В самото начало държа да заявя, че много държа на културното многообразие на Европа. За нас е очевидно, че трябва да защитим аудиовизуалните културни творби в Европа. Творбите, защитени с авторски права, са творби, които трябва да могат да се възползват от новите технологии, но едновременно с това трябва да можем да запазим принципите, които да са присъщи на държавите членки, но които да имат и общоевропейски характер. Затова и днес освен предложението за разминаването в стоеността, трябва да можем заедно с творците да работим, за да защитим техните права. Основното ни богатство е европейският ни капитал. Затова трябва и да насърчаваме по-голямата познаваемост на европейската творческа дейност. Знам, че тук позицията на парламента малко се разминава с позицията на останалите институции, но за мен най-важното е да отстояваме принципите си, за да могат ам, нашите творци и техните произведения да имат нужната видимост, трябва да се възползват и от по-ефикасни мерки за насърчаване и разпространяване на техните творби. А относно борбата срещу пиратството, борбата срещу незаконното съдържание, възможността творецът да предприеме някакви мерки, когато установи, че негови творби се разпространяват без разрешението му. Да, трябва да продължим да работим в тази насока. Благодаря. Още един въпрос за госпожа Верхайен. Каква роля ще изиграят във връзка с това платформите? В момента са в сила редица законодателни актове, които обаче не гарантират същинска правна сигурност, не дават възможност и за адекватна класификация на различните платформи и онлайн услугите, които те предлагат. Предвиждат ли се законодателни инициативи за регулирането на платформите? Разпокъсаността, на която сме свидетели в момента, води и до избягване на отговорност от страна на платформите? Предвижда ли се и законово определение на различните видове платформи и услуги, за да има и правна сигурност? Госпожо кандидат комисар, имате думата. J'entends bien vos deux préoccupations pour le rôle des plateformes. Разбирам притеснението ви относно ролята на платформите. Да, очевидно е, че имаме нужда от по-ясно определение на тази роля. Но както вече казах, правилният път напред не е прекомерното регламентиране. Да, единият е принципа на споделената отговорност, заложен в директивата за електронната търговия. Знаем, че днес е много важно платформите да могат действително да извършват своята дейност. И когато установят, че има незаконно съдържание или нарушаване на права, те трябва да поемат своята отговорност и да предприемат съответните действия. Освен това, смятам, че в контекста на диалога ни с платформите има възможност за повече действия на доброволен принцип. Действително може да работим в по тесно сътрудничество с тях, за да гарантираме, че тези доброволни мерки могат да доведат до създаване на нови ценности и ново съдържание. Силвия Коста. Благодаря, Силвия Коста. Uh, I will speak in Italian, please. Ще говоря на италиански. Грация, президенте. Благодаря. Поздравления на кандидат комисаря. Виждам, че вашия ресор е записано и обществото и економиката. До момента обаче измерението образование и социум не бе така развито. Все повече се занимаваме с гражданството, с цифровия вододел, трябва да говорим върху медийната грамотност, инфраструктурите, цифровите платформи, за училищата, за университетите, но и за една среда, която да е сигурна в интернет за непълнолетните и малолетните и защита на човешкото достоинство. Как ще работите по всичко това, което изборихте, изброихте, като то е много важно? Vielen Dank, Frau Costa. Frau Gabriel, Sie haben das Wort. beaucoup, Госпожо Габриел, имате думата. Благодаря ви, госпожо Коста. Давате ми възможност да се върна на една от темите, на която най-много държа. Както вече казах, цифровата промяна трябва преди всичко да облагодетелства гражданите. Нека да стане съвсем ясно. Еволюцията на която сме свидетели днес, ще предизвика загуба на някои работни места, поява на някои нови, но преди всичко промяна на голяма част от вече съществуващите работни места. Въпросът сега не е да се опитаме да предвидим къде точно ще изчезнат места работни, къде ще се появят работни места. Трябва да се опитаме да съпътстваме гражданите по време на тази цифрова трансформация. А когато говорим за цифрови умения, не говорим само за младите хора, говорим и за възрастните, за хората с увреждания. А за младите хора държа да държа на една инициатива Digital Opportunity Internship. От до година между 5 и 6 хиляди млади хора в Европа ще имат възможността да стажуват между 4 и 6 месеца в отрасла на информатиката. Това е конкретен пример. А вие самата идвате от Италия, знаете колко много прекрасни примери има в вашата страна. Защо да не последваме примера на Италия в, под, с опита ви в инструмента гаранция за младеща. Това е една прекрасна добавена стойност чрез един проект, който ще може да облагодетелства всички ни. Освен това, ще продължа да работя много активно с Европейската коалиция за, умен... за цифрови умения и заетост. Мисля, че все пак липсва три големи държави, в които все още няма подобна инициатива, но е много важно тя да се появи във всички държави членки, защото именно чрез тази коалиция ще можем да установим добрите практики, ще можем да съберем на едно място всички заинтересовани страни, включително и действащите лица в цифровия сектор в, с цел подкрепа на младежката заетост. Е, е, Имам втори въпрос. Искаме културното съдържание, творческото, аудиовизуалното съдържание да бъде защитено и всички да имат равни условия. Имам известни съмнения какво може да се постигне с платформите. Трябва да се води диалог. Може би е нужно и някакъв нормативен документ да се изготви. След това, посредством програмата медия или към нея, вие цитирахте, е много важно да се говори и за разпространяването. Как ще подкрепите, дори финансово, пък и не само програма медия? Как ще използвате новия финансов инструмент, тъй като само две организации участват в него от името на така наречения инструмент за европейско кредитиране. Честно казано, Сетих се за вас и за въпроса ви, когато трябваше да съкратя дължината на писмените си отговори, защото имаше цял абзац посветен на програмата медии. Това е една от а, програмите с най-голямо символично значение за нас, макар че тази програма има сравнително скромен бюджет от 5 милиона евро годишно. Това е една много важна и много видима програма. Тя съществува още от 1991 година и целта й е културно разнообразие и насърчаване на филмите и на другите ни културни творби. Днес разполагаме с конкретна възможност с гаранционния механизъм за период 2016-2020 година. Ще може да дадем възможност на МСП в творческия сектор, които все пак му осигуряват работни места за 1 милион европейски граждани да имат достъп до гаранцията и е, благодарение на е, новият е, инвестиционен фонд FC ще съблюдавам за повече финансови средства за тази инициатива. Ешли Фокс. Благодаря. Ешли Фокс. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Габриел, поздравление за излъчването на кандидатурата ви. Бихте ли споделили с нас вижданията за benefits to consumers. Технологиите основани на разпределящи механизми. Какви са ползите от тях за потребителите и какви възможности има за законодателство? Merci, monsieur Fox, pour cette question. C'est un dossier. Благодаря ви за въпроса. Това е едно досие, за което отговарям заедно с местните председателя Друнбовски, отговаря за финансовите въпроси, и госпожа Юрова, която отговаря за защитата на личните данни. Днес, от една страна, можем с ентусиазъм да следим развитието на тези технологии, включително и чрез секюритизацията, която може да доведе до напредък в областта на здравеопазването, например. Но от друга страна, това е област, в която все още нещата се развиват. Очаквате да ви отговоря дали можем да изследвам регулаторна рамка за дадена ви технология. Не, един външен принципи е технологическата неутралност. Но от друга страна стоим, стоим много близо текущите развития в тази област. Взех участие в първата конференция през месец марта която се проведе в Европейския парламент и в която потвърдихме ангажимента си в тази област. Много научих на тази конференция. Освен това, много внимателно ще следя тези технологии от една страна, за да установим законодателни акции, които вече се прилагат за нея, например, общият регламент за защита личните данни, регламентът се прилага към всички технологии. Но от друга страна ще продължим да следим развитието на тези технологии, защото знаем, че те могат да имат някои много отрицателни последици. Тук, разбира се, говоря за позволените и за непозволените такива, като пример биткоини и wallets, които ни предизвикват все по-често да е, избираме варианта Know Your Customer. Така че според мен още не е дошъл момента за регулаторни рамки за регулаторни решения, но трябва да следим отблизо положителните възможни последици на тези технологии. Господин Фокс, допълнителен въпрос. Госпожо Габриел, в отговора си казахте, че аз искам регламентиране. Аз не казах нещо такова. Съгласна ли сте с мен за това, че много често тук в парламента гледаме на новите технологии като на заплаха? Изказахте се в критичен дух за Uber. Друго технологично явление, за което има стремеж към регулиране. Когато законодателите се въздържат от регулиране, обикновено потребителите усещат какви са ползите от дадена технология. Работната група за финансовите технологии на комисията ни окоръжи да възприемем именно този подход към финансовите технологии. Бихте ли могли да гарантирате, че ще възприемете този подход и към технологиите за споделена счетоводна книга? Аз лично не възприемам новите технологии като заплаха. Но едновременно с това винаги съм дължен да ви припомня това, което казах в началото – а именно, трябва да устояваме цели, ценностите и принципите си. Сигурността е много важна за нас. Това е също е аспект, който не може да пренебрегнем. Ето защо смятам, че действително трябва да запазим ентусиазма си и оптимизма си, който ще ни позволи да се възползваме от новите технологии, но този подход трябва да бъде съпътстван с анализа, който ще ни позволи да гарантираме, че никой няма да бъде изключен от тези нови технологии. Благодаря. Следващият въпрос ще бъде зададен от госпожа Шарансова. Uh, Благодаря, госпожо председател, госпожо кандидат комисар. Първо искам да ви поздравя за това, че сте излъчена за кандидат комисар. Вие ясно казахте, че разбирате колко е важен единния цифров пазар за економиката на Съюза, за растежа в Съюза, както и за работните места в Съюза. Също така казахте, че данните трябва да текат свободно в Европа. Да, съгласна съм. В центъра на единния цифров пазар са данните. Те са като кръвта, който задвиж... която задвижва нашия цифровизиран свят. Надявам се да съгласите с мен, че свободното придвижване на данни трябва да бъде една от свободите в Европейския съюз. Въпросът ми е следният. Може ли да потвърдите, че сте за забрана на локализацията и че сте съгласна с господин Ансип, че е нужно законодателно предложение по въпроса тази година? Merci Много ви благодаря, госпожо Шаранзова. Имахме възможността да обсъдим темата и днес. Мога ясно да потвърдя, че сме против локализацията на данните. Днес разполагаме с огромна възможности, които ни предоставят свободата на движението. Казахте, че свободното движение на данните трябва да се превърне в петата основна свобода и преди всичко трябва да сме наясно какво е основното препятствие пред нас. Потвърждавам ангажимента си още от есента да предприемем мерки в това отношение. Да, ние смятаме, че трябва да се премахне принципа на локализация на данните. Има и други два важни аспекта, а именно правото на преносимост на съдържанието и правото на достъп особено когато говорим за регулаторни рамки. Особено по отношение на данъчното облагане. И това е много важно, защото локализацията на данните за гражданите, за съжаление, и за предприятията в повечето случаи смята, че локализацията на данните е свързана с по-високо равнище на сигурност. Това обаче не отговаря на истината. Днес е важно да сме наясно, че локализацията поставя граници и пречки там, където дори и физическите граници вече не съществуват. И за това ни чака още доста работа. Когато говорим за локализация на данните, винаги си представям частта на айсберга над повърхността на водата и огромната част на айсберга, която е под водата защото върха на айсбурга са 50 на практики, които са вече добре познати на Европейската комисия, където вече са наложени ограничения от страна на държавите членки. После е средната част на айсберга, предприятията се притесняват, че може да има някакъв опасност и огромната невидима част на айсберга е свързана с доверието. Herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Frau Scharanzova? Bitte. Още един въпрос за госпожа Шаранцова. Благодаря ви за това, че ни дадохте светлина какво друго трябва да бъде прието на европейско ниво? Какви мерки са необходими според вас, за да сме сигурни, че а, е, економиката на данните ще се разраства в Европа? О, Габриел, Госпожа Габриел. Както казах в самото начало, данните е, за 2015 година са 272 милиарда евро, свързани с движението на данни, което значи, че е, стоеността на отрасъл все повече и повече ще се засилва, независимо дали ние ще направим нещо или не. И за това за мен е важно на първо място да с преборим с принципа за локализация на данните, който вече не би трябвало да съществува. Да, няма да ни е лесно. Да, ще трябва да работим с, и с предприятията, и с държавите членки. Но, госпожо Шаранзова, мога да ви уверя, че в момента се изготвя оценката на въздействие. Вече имаме първоначални резултати. Към момента не мога да кажа повече, но за нас два са важните елемента. Първо, за първи път от година и половина насам всички държави членки взеха участие в този процес и една четвърт от отговорилите на публичната консултация са малки и средни предприятия. В момента все още изготвяме оценката на въздействие и ще се върнем отново пред вас с конкретно предложение. Данк. Председателката благодаря. Мартина Михелс. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Габриел, Според комисията, основните принципи на цифровото економика, състоящи се в авторското право и мрежовата неутралност, се пречупват през призмата на цифровия вътрешен пазар. Така се пренебрегват много важни други аспекти, като достъпа до образование или науката в мрежа. В точка 7 в отговорите си Говорите за съвременяване на законодателството за авторското право, но не упоменавате културни институции като музеи, архиви и други. Съгласно предложенията на комисията, тези институции могат да съхраняват информация в цифров вид, но единствено и само да я съхраняват. Смятате ли, че по този начин ще се впишем в един глобален свят, в който се обменя информация в областта на науката и културата в световен мащаб? Много ви благодаря, госпожо Михел, за въпроса. Това е много важна тема за всички нас. Промени се средата, в която действат и платформите, и творците, и потребителите. Въпросът е как сега да дадем възможност на всички тези участници да са част от цифровата трансформация. Поставихте един въпрос, по който ще продължа да работя в тяхно сътрудничество с Европейският парламент, с компетентните институции, с заинтересованите страни. Ще изслушам всички тези заинтересовани страни и затова поемам ангажимента, ако бъде потвърдена на поста комисар, да чуя всеки, който има нещо да каже по въпроса. Смата вие го показахте съществуват измерения, на които може би не сме обърнали достатъчно време. Има други въпроси, които може би не сме разгледали достатъчно изчерпателно. Държа да отбележа, че това е една от темите, по която ще продължа да работя в всяка възможна насока. Но, както казах в началото, принципът е ясен. Трябва да помогнем на творците да могат да продължат със своята новаторска и творческа дейност. И така, те трябва също така да получават справедливо възнаграждение. Трябва да позволим също така на библиотеките, на изследователските центрове, на институции за защита на институциите за защита на културното наследство да разполага с новите средства, за да извършат своята дейност. Имам нужда да продължа да работя по тази тема и да чуя още нови мнения по темата. Много такива също последни няколко седмици беше ми много полезно. Ще продължа да работя в тази насока. Още един въпрос за госпожа Михелс. Ще се радвам, ако установите такова сътрудничество. Не веднъж изтъкнахте подсилването на позицията на обществеността. Сега в сферата на културата има големи проблеми с Евронюс. Предстоим този разпространител да бъде изкупен от BBC. Има проблеми с трудовоправните отношения с служителите в него, както и с културното многообразие. Ще се намесите ли? Госпожа Габриел. Много ви благодаря, госпожо Михел, че зададохте и този въпрос. Много важен и много чувствителен. Важен, защото, както знаем, Евронюс има мисия. И тази мисия е от общоевропейски интерес. Това би трябвало да бъде телевизионен канал, който да представя качествена информация, за да могат 38-те е, процента европейци, които се чувстват добре информирани, да се превърнат в малка част от всички европейски граждани, които се чувстват добре информирани. Много е важно, че набелязахме 6 цели шест изисквания, които трябва да спазва Евронюс и за мен е важно, че комисията може да се намеси във всеки момент. Или казвам с други думи, трябва да държим на зачитането на езиковото многообразие, да зачитаме правото и свободата на журналистическата дейност на журналистите, които не бива да са жертва на съкръщения. Много съжалявам. Жуст. Така само да потвърдя, че едно от първите неща, които ще направя, ако бъда одобрена, е да се срещна с директора на телевизионния канал, за да получи повече подробности. Длъжна съм заедно с вас да гарантирам тази а, мисия от общ интерес. Благодаря ви. Знам, че не е лесно да се отговаря на въпроси в рамките по на една минута, но трябва строго да следя за спазването на времето. Съжалявам. Юлия Реда. Уважаема госпожо кандидат комисар, късно е в мандата. Наистина, той почти изтича. Едва ли някой очаква от вас да завършите всичко, което прави в момента комисията. Искаме да разберем обаче какво мислите по трудните въпроси, когато основните права се сблъскват с пречки. Казахте, че няма да има така наречен черен вход към криптирането, но има доста спорове тук. Колегата Трупел попита дали смятате, че 13-ти член от предложението за авторско право отговаря на директивата за авторско право. Авторите трябва да получат заплащане, разбира се, но означава ли това, че трябва да наблюдаваме всичко, което правят гражданите онлайн? Ние защитаваме директивата за електронна търговия, тъй като тя е основна за правата на гражданите, за новаторството, но само ако се прилага, в крайна сметка тя ще работи, ще накарате ли държавите членки да я прилагат и също така ще направите ли така, че да се получат уведомления за сваляне на съдържание, което е незаконно и тази директива да се прилага еднообразно навсякъде в Съюза? Благодаря ви, госпожо Габриел, заповядайте за отговор. Благодаря ви, госпожо Реда, за зададените въпроси. Напълно съм наясно, че има, надявам се да има и други теми, по които позициите ни не отразяват един подход а, отгоре надолу. Не, подходът трябва да бъде отдолу нагоре и трябва да продължаваме да обсъждаме темата. Очакват ни още две години до края на мандата. Изготвила съм си мнение въз основа на консултациите с вас и с специалисти. И днес, ако предлагам а, подход на диалог и на компромис нямам друг избор. Относно директивата за електронната търговия, наясно съм колко е важна тази директива за единния цифров пазар. Тази директива в някаква степен гарантира правната рамка, защото тя позволява свободното движение в рамките на единия цифров пазар. Въпросът, който се поставя пред нас днес е дали ще преразгледаме директивата или не. И вече беше даден отговор на този въпрос. Бяха направени три оценки през 2010, 2012 и 2015 година. И Европейската комисия стигна до заключението, че директивата продължава да е адекватна за настоящите промени. И между другото и парламент и съвета подкрепиха тази директива. Днес сме изправени пред една нова действителност и трябва да съблюдаваме, че има съгласуваност. Ще ви дам пример с ограничената отговорност по отношение на платформите и свалянето на незаконно съдържание. Това е една от най-важните теми, които обсъждаме днес. Много е важно днес на европейско равнище да можем да продължим да работим в тази насока. Напълно съм наясно с това какво могат да направят държавите членки. Напълно съм наясно с основните ни ценности. Да няма а, повсеместно наблюдение. Директивата е напълно ясна в това отношение, но трябва да знаем какво се случва в държавите членки, за да можем да да кажем, ако има някакви наредности, ще действам в рамките на мандата си, ще действам, ако установя, че в рамките на мандата, с на това на областната комисия има незачитане на задълженията. Госпожо Габриан, съжалявам, времето ви свърши. Още един въпрос, госпожа Реда. Продължавам да се питам дали ще има законодателство за подаване на уведомление и сваляне от платформа. Аз предлагам повече, представлявам повече от една комисия и затова ще питам и за киберсигурността. Споменахте писмения си въпрос, е, е, един етикет IoT, Смятате ли, че ще се подобри сигурността в така наречения интернет на нещата, които да са отвъд етикета? Ще носят ли отговорност потребителите, които не са решили проблемите, които създават техните предмети в така наречения интернет на нещата? Merci, Madame Reda, pour cette question. Благодаря ви, госпожо Реда, за трудният въпрос. Действително ще се преразгледа Европейската стратегия за киберсигурността през месец септември. Мога да ви отговоря с повече подробности за мандата на ЕНИСА, за сертифицирането и етикетирането. Но обвързвате въпроса си и с отговорността за продуктите е, с създаващи проблеми, включително с автономните автомобили. Питате ни, ако автономен автомобил пресича границата, кой носи отговорността? Този, който е изготвил първоначалната система, този, който гарантира за снабдяването и с данни ли? Още не е ясно. Трябва да обсъдим всички тези въпроси в контекста на предложението, с което ще излезем, ще се обърне внимание и на сертифицирането, и на етикетирането, ще се преразгледа мандата на ЕНИСА. Също така ще предложа да се преразгледа ролята на националните центрове за реакция в случай на кризи. А по въпроса за отговорността за безопасността на продуктите. Нека първо да разговаряме с всички заинтересовани страни, за да не излезем отново с предложение, което да не е приспособено с техните потребности и което те да не могат лесно да изпълнят. Грация, Комисар... Господин Зул, заповядайте. Предстои триалог за цифровия пазар. Подготвяме стратегия. Говорим за блокирането на географски принцип. Искам да говоря за тези клаузи, които са свързани с аудиовизуалните услуги в блокирането на географски принцип. Унези, които притежават правата, подписват договор с унези, които предлагат услугата. До момента Европейската комисия решава тези въпроси адхок и не се казва дали тези клаузи са общи или не. Нужен е органичен подход. Какво прави Европейската комисия? Отлага решение. Трябва да даде възможност за общо решаване на съдържанието от аудиовизуален характер, което е блокирано. Онези, които притежават а, правата, смятат, а, че това е важно за тях, тъй като то представлява техния бизнес. Европейската комисия ще вземе ли ясно решение за тези клаузи за блокиране на географски принцип. Благодаря. Благодаря, госпожо Габриел. Имате думата. Мерси боку, Много ви благодаря, господин Золо. Ще разделя въпроса ви на две части. Първо, говорите за блокирането на географски принцип Припомня каква е основната цел на регламента да защитава правата на потребителите и то в, кон- в един конкретен случай, част от тях е свързана с пасивните продажби. И за нас е важно на този етап да продължим да имаме много ясна позиция. Европейската комисия го заяви ясно. В момента, в който има опасност от а, някакво избягване на регулаторната рамка или за обикаляне на правилата, автоматично се обявява за несъстоятелен договорът за търговски взаимоотношения между продавачът и купувачът. Но в онлайн посредството положението е доста по-различно и държа да ви припомня, че всеки път се разглежда специфичният конкретен случай. Генерална дирекция, конкуренция си върши работата. Не се прилагат а, общи мерки, а всеки случай се разглежда по-отделно. Затова е много ясно трябва да се прави разграничение между пасивните покупки и аудиовизуалните услуги, принципа за спазване на националната териториалност и принципът за спазване на договорните самоотношения, които могат да предвиждат ограничаване на използването на услугите до определена територия. И от тази гледна точка ще следя всеки конкретен случай, заедно с останалите колеги от комисията, включително с госпожа Вестегер. Благодаря ви. Още един въпрос на господин Зуло. Имате думата. Е, тогава по-пряко ще попитам дали в бъдеще можем да очакваме законодателно предложение от Европейската комисия, което да предвижда преодоляването на националните лицензии, що се отнася до аудиовизуалните услуги. Госпожо Габриел, имате думата. Euh, Ще се опитам да бъда възможно най-откровенна. Доколкото знам, и въз основа на разговорите ми и с специалисти, и с хора с технически познания в областта, няма изгледи за такова предложение в близко бъдеще. Благодаря ви. Следващият въпрос ще бъде зададен от Янош Корвин Мики. Благодаря. Не знам дали осъзнавате, колко изостава Европа в тази област в сравнение с Китай или САЩ. Защо изоставаме толкова? Защото в САЩ никой не се тревожи за равнопоставения достъп. Хората просто си закупуват информационни системи от частни дружества. За това има и по-добра свързаност с информационно-технологичните услуги, отколкото в Европа. Вие заявявате, че трябва да се гарантира адекватно възнаграждение за творците, но кой определя какво е адекватно възнаграждение. Говорите също и за борбата срещу риториката на омразата. Кой определя какво е или какво не е риторика на омразата? Риторика на омразата ли е да твърдим, че евреите искат да контролират банковия свят? Или пък когато заявяваме, че искаме да наложим високи данъци на международните корпорации, или пък когато твърдим, че Русия се опитва да завоюва света? Госпожо Габриел, имате думата. Благодаря ви, господин Корвин Мике, за въпросите. За мен в нашето демократично общество, което се основава на ценностите, няма място за риториката на омразата. И много се радвам на ролята на Европейският парламент в това отношение. Ние разширихме дефиницията, за да включим в нея всякакво позоваване на етническия происход, на сексуалната ориентация, на всяко твърдение, което може да обиди даден човек. Давате ли си сметка до каква степен тази риторика на омразата не ни помага? До каква степен тя подронва основите на нашето демократично общество. Да, трябва да опазвам свободата на словото и свободата на изказването. Но по отношение на риториката на омразата искам да стане много ясно. За мен това е тема, по която трябва да обединим силите си, за да защитим демократичното си общество, ценностите и принципите си. Наистина бих искала да спра до тук. Действително съм убедена, че е много важно да има уважение към другия и когато искате нещо да кажете за друг човек, не бива да минавате през риториката на омразата и държа да работя в тази насока. Давате ли си сметка какви са последиците за децата? Даваме ли си сметка какви са последиците за младите хора, които днес са склонни да вложат енергията си в друга насока. Действително смятам, че трябва да обединим усилия. Темата никак не е не бива да се приема с лекота. Благодаря. Господин Корвин Мике, имате думата за още един въпрос. За съжаление, не получих конкретен отговор. Доста по-възрастен съм от вас, госпожо. По времето на комунизма прекарах години затвора, включително и по обвинения за разпространяване на невярна информация, която може сериозно да навреди на Република Полша бях глобен с 9000 евро за предоставянето на информация, която е обществено достояние. Информация, съдържаща се в монографии за разликата в интелигентността между мъжете и жените. Бях обвинен в това, че посягам върху основни ценности на Европейския съюз. Питам още веднъж, кой определя коя информация е невярна или не е. Може би понякога невярната информация е деликатна или не е в интерес на Европейския съюз. Може би всеки би трябвало да може да каже каквото иска и след това да поеме отговорността за изказванията си. Госпожо Габриел, има Имате думата. С гордо защитавам принципа за равнопоставеност между мъжете и жените. Aujourd'hui, il ne s'agit pas Днес обаче въпросът не е кой носи отговорност да цензурира това, което говорим или пишем. Наша отговорност на всички ни е да отстояваме ценностите си. Да, трябва да ги защитаваме и аз ще ги защитавам до последно. Vielen herzlichen Dank. Председателката благодаря. Андреас Шваб. Благодаря, госпожо председател. Нека още от сега ви обърна внимание, госпожо кандидат комисар, че няма да ви задам въпрос, който ще, след който ще последват аплодисменти. Ще бъда по-здържан. Поздравления за постигнатото до сега. Мисля, че като се съди по последните 8 години, които прекарахте в групата на ЕНП, през следващите две години като комисар ще постигнете немалко. Междинният преглед на Европейската комисия поставя на дневен ред редица въпроси. Става дума все пак за 6 законодателни инициативи, които вие наследявате от господин Етингер. Има още какво да се очаква от вашия ресор. С оглед на прегледа, какво ще предприемете в качеството си на комисар, за да уредите платформите за сделки между стопански субекти и сделки между потребители, за да се избегнат нелоялни практики. Благодаря, госпожо кандидат комисар, имате думата. Merci beaucoup, monsieur Много ви благодаря, господин Шваб. Да, опитът ми е натрупан в НП е част от моята самоличност, но също така е част от моята самоличност и от моята личност и прекрасното ми сътрудничество с колегите от другите политически групи. Но всъщност това, което ръководи всички ни е общите ни усилия да защитим интересите на гражданите ни. Мисля, че вече отговорихме на въпросите, които ми зададохте, но ще се върна отново с малко повече подробности. Ще има предложение на Европейската комисия, свързано с нелоялните конкурентни практики е, в, по отношение на онлайн платформите. Това е много важно, за да защитим интересите на потребителите. И ще ви дам много конкретен пример. когато човек се избира хотел, би искал да знае дали офертата, която ни се предлага, отговаря на критериите ни на търсене или ни изпраща тази оферта, защото е най-добре спонсоризирана. Това е важният въпрос и от тази гледна точка ще гледам на темата. Потребителите, предприятията, прозрачността, тя именно е много важна тук. Именно тя ще позволи доверието и нужните познания, които ще дадат възможност и на творчеството, и на нователството. Не съм сигурна дали разбрах последната част от въпрос, от последният ви въпрос, но ви уверявам, че отново в екип с останалите комисари ще работим по темата и че най-лесно и най-успешно ще успеем да гарантираме, че платформите продължават да играят своята роля на новатори, на защитници на многообразието, ще подкрепяме МСП и едновременно с това няма да се поколебаем да предприемем мерки, когато това се налага и да дадем нужните отговори на очакванията на потребителите. Благодаря ви. Още един въпрос, господин Шваб. Уточняващ въпрос, защото платформите могат да имат и пропускателна функция. Но във връзка с това предвижда ли се контрол върху алгоритмите? Не съм сигурен дали е необходим такъв, но какво е вашето мнение, госпожо комисар, за контрола върху алгоритмите? Благодаря, госпожо Габриел, имате думата. Благодаря ви още веднъж за въпроса. Според мен решението не е в контрола, а в по-доброто разбиране на функционирането на алгоритмите. И бих се радвал, ако Европейския парламент може да ни помогне а, е, в а, е, това отношение. В момента има пилотен проект и през едните 16 месеца с финансиране благодарение на Европейския парламент. Ще се опитаме да разберем по-добре как точно функционират тези алгоритми. Алгоритмите не бива да остават невидими и непроницаеми за нас със съответните негативни последици от това. За пореден път трябва да приложим принципите на равнопоставеност, на прозрачност и да гарантираме, че добавената стойност на нашите граждани, на творческия потенциал на европейците е в интерес на всички ни. Благодаря. Следващият въпрос. Биргит Зипел. Благодаря. Госпожо Габриел, Овенчаването с успех на единия цифров пазар предполага и опазване на основните права на гражданите, като свободата на изразяване, свободата на информация, неприкосновеността на данните за личната комуникация. Какво ще направите, за да се гарантират тези права в законодателните ви инициативи? Съгласна ли сте, че е изключително важно да се опазват тези права от натиск от страна на бизнеса? по линия на законодателни инициативи за единия цифров пазар. Какви са вашите планове за и какъв ангажимент поемате за това регламентът за неприкосновеност на личния живот при електронните съобщения да гарантира също такова ниво на защита, както и регламента за защита на личните данни особено като се има предвид, че се легитимират понякога практики от страна на бизнеса, които вредят на неприкосновеността на живота на гражданите. Госпожо Габриел, имате думата за отговор. Много ви благодаря, госпожо Зипел, за въпроса. Както казах в самото начало, за мен тук става въпрос преди всичко за последователност. Общият регламент за личните данни ще влезе в сила на 25 май 2018 година. В рамките на този регламент сме заложили много ясни критерии. От друга страна, за да гарантираме пълна последователност, предложихме регламента за защита на личното е, непосредствено личните данни в електронното пространство. И за мен тук има е един много важен елемент и то е изказването на съгласие. А между другото и в e-privacy регламента и в общият регламент за защита на личните данни е много важен този принцип на съгласие. И отново, за да има пълна съгласуваност, нека да видим всички разпоредби в предложението за e-privacy, които се оказаха недушни, ненужни, като повтарят разпоредбите на общият регламент. Нека да видим и кои ще са отговори, органите, извинете, натоварени с контрол за зачитане на разпоредбите. Ако не успеем да осигурим нужната съгласуваност, за която говоря, какво ще се случи? В общия регламент за наличните данни има национални органи, които трябва да съблюдават за защитането на правата. Ако не бъде прият регламента за e-privacy, други органи ще трябва да го правят, а освен това те няма да могат да прилагат механизъм за контрол и съгласуваност, който сме заложили в общия регламент. В момента много внимателно следя всички тези измерения и за това държа на съвместната ми работа с Европейския парламент, за да можем заедно да установим какво още трябва да свършим. Днес вече чух две различни позиции. Едни казват, че е прекалено амбициозен проект, а ни, че няма да може да влезе в сила паралелно с общия регламент. Добре, но не бива да забравяме, че говорим все пак за сигурността на нашите граждани. Тази сигурност, която те очакват от нас и които определят като основен приоритет за тях. Фразепе, една nachfrage. Благодаря. Още един въпрос за госпожа Зипел. Благодаря, госпожо Габриел. Поставите акцента върху неприкосновеността на личния живот в сферата на електронните съобщения. Но ако правилно съм ви разбрала, ще направите всичко възможно, за да опазите тази неприкосновеност във всички области на цифровия пазар. Ще задам един въпрос, който по-скоро спада към ресора на комисията Юри. има проблеми с един регламент и по-точно с принципа на страната на происход. В каква степен съдбата на този регламент според вас е свързана и с делото Sky Competition? Ще стане ли блокирането на географски принцип невъзможно? Много труден въпрос наистина по отношение на КАПСАТ. Започваме принципа за държава на происход, но едновременно с това искаме да се улесни възможността за получаване на права, когато става въпрос за две много специфични услуги, а именно онлайн телевизията и възможността да се гледат а, излучени вече по телевизията предавания в интернет. Целта не е да поставяме под въпрос основния принцип а, за държавата по происход, тъй като искаме да постигнем напредък а, и да гарантираме по-добро трансгранично движение на съдържанието. Едновременно с това си давам сметка за притесненията, които бяха изказани само преди седмица. Докладчика не успя да организира среща. Вече беше насрочена дата за тази среща. Целта е да постигне напредък в тази насока. И е много важно също така да видим къде е границата с неправомерното блокиране на географски принцип. Но принципа за държава на происхода не, не ограничава свободата на договорни взаимоотношения, което дава възможността да се ограничава достъпа до съдържание до територията на някои държави. Тук не говорим за пасивни продажби при, при случаите за блокиране на бюрарство принцип. Говорим за пет конкретни случаи, които искаме да ограничим. И да, ще продължим да работим в тази насока, за да запазим някои основополагащи принципи но все пак да можем да продължим напред. Благодаря, Ангел Джамбаски. Госпожо председател, уважаема, уважаема госпожо Гавриел, позволете ми първо да ви поздравя за номинацията, да ви пожелая сърдечен успех, да ви поздравя за начина по който започнахте това представене. Това е изключително важно за мен, за нашето културно наследство тук, част от културното разнообразие на Европейския съюз. Казвам това като координатор на моята група в Комисията по култура. Сега позволете ми да ви задам следния въпрос като координатор в правната комисия. Необходимо ли да бъдат цифровизирани публичните администрации и здравните системи в Европа? Как възнамерява комисията да ускори цифровото преобразуване на публичните администрации в Европа? Благодаря, госпожо кандидат комисар. Имате думата. Господин Джамбаски, два изключително важни аспекта на този цифров единен пазар, който искаме да видим като носещ пряка полза на гражданите. Да, и това е част от следващите приоритети в месеците от есента на тази година, когато говорим за здравеопазване. Няма гражданин, който да не е чувствителен към тази тема. Когато говорим за свобода на прехвърляне на данни, трябва да имаме в този момент и смелостта да направим крачката напред. Затова много конкретно да имаме достъп до рецептите по електронен път. Тази тема е свързана с достъпа до електронните досиета. Тази тема ще позволи на много, клиент, на много пациенти в зависимост от страната, в зависимост от здравното заведение да избягнат двойни процедури, да избягнат двойни прегледи. Това е нещо, което носи полза за всеки един от нас. Затова се радвам, че тази тема ще бъде един от приоритетите и на естонското председателство, а сигурна съм, че и по време на българското имаме какво да направим. Още повече, че ние също имаме своят, своята цел до две години електронно здравеопазване в България. То е изцяло в унисон с целите на ниво Европейски съюз. Администрацията. Днес повече от всякога е важно да направим конкретните стъпки, за да се стигне до принципа един път за винаги. Това означава гражданите да подават формуляр, който след това им бива изискан много пъти, само веднъж. Администрацията е тази, която между отделните отдели трябва да, се, да поеме отговорността, да направи така, че времето на гражданина да не се губи в тази свързаност между администрациите. В тази връзка има специален регламент. Това е въпросният член 12, който ще ни позволи наистина да кажем на гражданите по-малко административна тежест, администрацията може да бъде ефикасна, може да спечели време, може да, да спечели от, към точност и в крайна сметка това ни позволява ние да бъдем много по-легитимни в очите на гражданите, че работим за тях. Благодаря. Още един въпрос, господин Джамбаски. Изключително изчерпателен. Позволете ми един допълнителен въпрос. Какво ще направи комисията, за да намали административната тежест на гражданите европейските предприятия в техните трансгранични административни процедури? Благодаря още веднъж и успех. Благодаря за, за този въпрос, защото той ми позволява всъщност да си послужа като база с това, което казах преди това. Несъмнено, когато говорим за трансгранични услуги, говорим за ето тази Европа, която искаме да позволява повече свързаност, да позволява по-голяма ефикасност между сектори, между граждани, между процедури. Затова и комисията много ясно се е концентрирала в няколко аспекта. Най-напред истинско прилагане на този принцип веднъж за винаги. Това несъмнено ще донесе облегчаване на процедури и за гражданите, и за фирмите, а администрацията има друг, по този начин друг различен начин на, на работа. От друга страна, само преди дни стана достъпен портала, в който отделните фирми на европейско ниво могат да имат достъп за регистрите, за да може това да бъде базата в един следващ етап, как документите ще могат да бъдат прехвърлени от една страна в друга, без това да носи тежест за самите предприемачи и за самите фирми. Това, което е много важно обаче в този момент да не губим от поглед всички мерки за сигурност, защото и за здравеопазване, и за администрация говорим за демократични институции и ценности в Европа, които трябва да бъдат защитени. Благодаря ви. Следващият въпрос ще бъде зададен от Ангелика Млинар. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да ви поздравя за излъчването на кандидатурата ви, госпожо кандидат-комисар. Въпросът ми е към вас. Комисията излезе с редица законодателни предложения за цифровия отрасъл през този мандат. Много от тях се припокриват. Различни ресорни комисии в парламента работят по отделните досиета, поради което резултатите доста често си противоречат. Как ще подходите към онлайн платформите, например, за да избегнете противоречащи си законодателни актове? Благодаря, госпожо Габриел. Имате думата. Je ne me, je ne me prononcerai pas sur Нямам да, няма да се произнасям по вътрешното разпределение на законодателната работа в парламента, но ще се опитам на равнището на Европейската комисия да видя как по-добра координация може да доведе до по-добри резултати. Заедно с председателят Юнкер се опитваме да изготвим такъв метод на работа чрез тъй наречените екипи по проекти. По този, в тези екипи се опитваме да обединим комисари, отговарящи за различни ресори. По този начин мобилизирахме половината от колегиума на комисията при изготвянето на стратегията за платформите. Трябва да се преди всички съществуващи институции, форума за интернет и борба срещу тероризма, етическия кодекс за борба срещу риториката на омразата, всички инициативи за борба срещу фалшификацията, и е, защитата на малолетни и неболетни лица в интернет пространството. Всички тези елементи са много важни. Знаем колко важно е уведомлението за бързо сваляне на съдържание, което не е хармонизирано в различни формати, съществува и в момента за мен липсва един по-структуриран диалог, който ни даде възможност да изготвим ръководни насоки. Няма как да изготвим законодателно предложение. Това стана ясно днес тук, защото по този начин ще ограничим разнообразието. Но дали не може по някакъв начин да проструктурираме всички тези елементи, които имат една и съща цел, а именно борба срещу незаконното съдържание, борба срещу тероризма, защита на непълнолет... непълнолетните и също така трябва да изградим една мрежа от форуми, да използваме и волята на самите платформи, които участват в тези платформи и в тези е, различни форуми и чрез мерки доброволни начала да постигнем резултатите там, където наистина няма нужда от законодателна дейност. Um, Госпожо Млинар, още един въпрос. Благодаря ви. Какъв подход ще приложите към консултирането с заинтересованите страни, най-вече, що се отнася до постигането на правилния баланс между, от една страна, мнението на заинтересованите страни и отчитането им в законодателното предложение. Госпожо Габриела, имате думата. Благодаря ви. Давате ми възможност да продължа казаното в отговор на други въпроси. Ще продължавам да се оповавам на опита си като член на Европейския парламент. Трябва да има пълна прозрачност при срещите ни с всички заинтересовани страни. Няма малки и големи, няма важни и маловажни. Само по този начин ще успеем да покажем способността след като сме чули мнението на всички заинтересовани страни, да вземем решение, което да ни даде възможност да напредем в избраната от всички нас посока. Виждам го като сътрудничество в превъзможно най-голяма откритост и прозрачност. Срещи с всички заинтересовани страни, без да се правят разграничения, след което да се опитаме да запазим безпри безпристрастност и обективност и да вземем решения въз основа на мандата и правомощите ми. Това е. Благодаря. Следващият въпрос Аксел Фос. Благодаря. Госпожо кандидат комисар, какво ще направи Европейската комисия, за да укрепи позицията на творческата индустрия в Съюза? По-специално преодоляването на дисбаланса, свързан с разпределението на стойност и приходи и как комисията ще се справи с така наречените изфабрикувани новини и как ще гарантираме инвестициите си в качествена журналистика. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. Имате думата. Много ви благодаря, господин Фос ще се съсредоточа върху въпроса за качествената журналистика и борбата срещу изфабрикуваните новини. Нямахме възможността да споменем тези теми до сега, а това е тема, която ми е много при сърце. Много държа на качествената журналистика, тъй като медийният плурализъм и качествената журналистика са в основата на нашето демократично общество. По този начин Гражданите, напълно запознати с фактите, могат да си изготвят мнения. Отново благодаря на Европейският парламент че, за много конкретният проект Media Literacy for All. Това е измерение, което не можем да продължаваме да пренебрегваме. Трябва да е, обърне внимание на образованието, обучението на хората за това как да ползват медиите. И отново говорим за инициатива, която трябва да обхване всички възрасти. Няма разлика между млади и стари тук. Трябва също така да изкопим инструменти, които да позволят на гражданите да е, се здобият с качествена информация, за да можем отново да защитим демократичните си ценности. Това е тема, която е много важна за мен и за това държа да се спра на нея. И тя е пряко свързана с темата за изфабрикуваните новини. Нека да си го кажем честно. Това не е някакво ново явление и новини винаги е имало. Променя се обаче скоростта, с които се появяват тези новини и скоростта, с която те могат да засегнат демократичното ни общество и ценностите ни. Ето защо днес е важно от една страна да гарантираме съгласованост между отделните законодателни текстове, да разгледаме директивата за електронната търговия, директивата за аудиовизуалните медийни услуги, директивата за борба срещу педопорнографското съдържание – да разгледаме директивата за борба срещу тероризма. А и всички други форуми, които споменах, форума за интернет, Алианса за защита на малолетните, инициативата за сваляне на незаконно съдържание. Трябва да използваме всички тези форуми, за да, да, изгод... за да установим къде са най-добрите практики. Само по този начин ще успеем да постигнем едно по-качествено разискване за ценностите и правата ни. Господин Фос, имате думата за още един въпрос. Не искате да го зададете. Чудесно, напълно сте удовлетворен. Господин Данти. Благодаря. Браво, госпожо кандидат комисар. Смятам, че е чудесно, че ще имаме комисар от Европейския парламент. Надявам се да не забравите, като започнете работата си като европейски комисар, че сте била депутат. Ние в ИМКО сме домакини, имаме много преписки, нямаме много време да говорим много. Говорихте по много теми и вие, но Искам да говоря за предизвикателствата, които ни предлага цифровизацията в сферата на работните места и труда. Има много рискове, има много възможности. Вие, разбира се, казахте много неща, те са напълно справедливи и точни в отговорите си и в началото на това изслушване. Искам да ви попитам какви са конкретните стратегии обаче. Какви конкретни действия какъв анализ ще направите за въздействието върху работните места на цифровизацията? Също и какви съпъсващи мерки ще има? И накрая, що се отнася до преносимостта? Мисля, че това е изключително важно. Комисията трябва да се занимае с тази тема. Фрау Габриел, Sie haben das Wort. Госпожо Габриел, имате думата. Много ви благодаря, господин Данти отново ми давате възможност да се спра на едно измерение, което за мен е много важно, а именно съпъстването на социалната промяна и преминаването към цифровия свят. На първо място ще работя в тясно сътрудничество с комисаря Тайсен в това отношение. На първо място не бива да забравяме и социалния стълб. Предложението беше направено този месец и трябва да се възползваме от това предложение. На второ място, много е важно за мен цифровите умения да не се свещат само до базови цифрови умения, трябва да се съсредоточим върху цифровите умения, които ни позволяват да разграничим човека от машината. Ще има роботизирани трудови дейности. Някои работни места ще бъдат заменени с а, роботи, но никога не може машината да замести човека. И за това трябва да инвестираме в съпътстването на работници. Имаме нужда от конкретни инициативи. Трябва също така да установим добрите практики в рамките на Европейския социален фонд. И тези добри практики трябва да бъдат представени във всяка държава членка и националната коалиция включително и чрез координацията на европейско равнище ще допринесе за прилагането на тези добри практики във всяка държава членка. Също така много държа на проекта Digital Opportunity Trainership за младите хора, за инициативата за стажове на млади хора в цифровата област. И друг важен чувствителен въпрос е да достигнем и до хората, живеещи в селските райони, да използваме пълноценно потенциала на жените. Това са много важни, конкретни изменения. Ще представим а, ролята на жените в цеховия отрасъл на едно мероприятие тази есен и ще покажем как можем да съпъстваме по социален начин цифровият преход. Благодаря, госпожо Габриел. Още един въпрос за вас. Извинявайте, почти забравих. Благодаря. Една друга важна тема. Тя е свързана с мерките за информационна сигурност. Информационната сигурност, информационната сигурност трябва да бъде наш приоритет. Видяхте какво се случи последно време в Европа. Може ли да ни кажете нещо повече? Много време заделихме за директивата по въпроса, но това, което се случва последните дни, ни показва, че не е достатъчно това, което правим. Какво допълнително ще предложите? Госпожо Габриел, имате думата. Няма да забравя тази директива което е в основата на механизма ни за гарантиране на киберсигурността. За мен обаче е много важно с преразглеждането на стратегията да преразглеждаме мандата на ЕНИСА и да видим как тази Европейска агенция може да играе по-важна роля както предвидено в директивата за сигурността на мрежите и информационните технологии. И държа да отбележа, че за мен не е нормален факт, че всички центрове за реагиране при спешен случай в областта на информационните технологии не са отворени 24 часа в денонощието. Това не е нормално положение и ще направя всичко възможно в сътрудничество с тези центрове да гарантираме, че те действително работят през цялото време. По този начин ще може да реагираме наистина в случай на криза. Ще обсъдим това и в продължението през месец септември. Трябва да сме готови да реагираме в случай на нужда. Благодаря ви. Роберта Мецола има думата за въпрос. Благодаря, госпожо председател. Няма да задавам втори въпрос, тъй като така се надявам, че ще има достатъчно време за отговор на основния ми въпрос. Има нещо много важно, госпожо кандидат комисар, за нас в Комисията по граждански свободи и правосъдие. Става дума за предложението за неприкосновеност на личния живот в сферата на електронните съобщения. Необходимо ли е да се приема такъв инструмент, още повече като се има предвид, че бе толкова подробно разписан общият регламент за защита на данните? Ако бъде прият този инструмент, как ще гарантирате по него защита на данните в условия на работа при режим свободно движение на данни? Благодаря. Госпожо Габриела, имате думата. Много ви благодаря, госпожо Мецола. За мен е много важно и в контекста на цифровата економика, цифровото общество, да мога да продължавам да устоявам принципите, които защитавах през 8-те години, през които бях член на комисията Либе. Всички знаем колко много държим на правата си на, лич... на на личният живот. Защо имаме нужда от предложението и права си? Да, общият регламент за личните данни ще влезе в сила до година. Той се основава на член 8 от Хартата за основните права и заслага личните ни данни. А и права си засяга поверителният характер на самият процес на комуникация. В днешно време е също толкова важно да гарантираме поверителният характер за лицата и също така по този начин да гарантираме тяхната сигурност. Това е важен за мен елемент. Но както вече казах, най-важният за мен елемент е принципът за изискване на съгласие. Това е водещата нишка в проекто регламента. Всеки път гражданинът, потребителят трябва да даде изрично своето съгласие което разбира се значи, че сме изправени и пред предизвикателства. И настоявам на нуждата от последователност и съгласуваност. Трябва националните органи, които съблюдават за зачитането на, на правилата, заложени в общият регламент. за личните данни да са същите органи, които съблюдават за спазване на разпоредбите на регламента за неприкосновеност на личният живот в електронното пространство. Има и други елементи, които може да обсъдим. Бисквитките, гарантиране на неприкосновеността на личният живот в всички случаи и залагането на мерки за защита на лич... на личните данни при изкопването на законодателни актове. Трябва да гарантираме тази последователност и ще продължа да работя в защита на предложения законодателен инструмент. Yeah, Председателката, благодаря ви, госпожо Габриел. С това приключихме с частта за въпроси и отговори. В рамките на днешното изслушване благодаря на всички членове на парламента за въпросите им и разбира се благодаря и на госпожа Габриел за отговорите. Госпожо Габриел, имате думата за заключителни думи в рамките на не повече от 5 минути. Имате думата, госпожо Габриел. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги, времето наистина не се усеща да минава, когато виждаме, че въпросите и отговорите, забележките, критиките, всичко това е водено от една цел. Как заедно да направим от този цифров единен пазар невероятната възможност, която ще позволи на нашите европейски граждани, на нашата економика, на нашата индустрия да има своето водещо място. Аз днес дойдох пред вас със своя политически компас. Четирите страни бяха следните. От една страна приоритетите на президента Юнкер. От друга защитата на свободите и основните права на гражданите на Европейски съюз. От трета търсенето на компромис изслушването на другите, за да, намож... за да можем да очертаем още по-ясно общия ни интерес. И от другата четвъртата страна, опитът ми, методът ми на работа, диалог, сътрудничество и моята капацитет да ви изслушвам. Скъпи колеги, днес ви слушах изключително внимателно. Както казах и в началото, моят ангажимент ще бъде да продължа този диалог. Не само няма да си спомням, че съм била в Европейски парламент, а ще покажа още повече как опитът натрупан от тази лаборатория за идеи може наистина да бъде в невероятна полза на гражданите, на економиката и на индустриите. Нека си припомним основните теми още от самото начало очертахме. Остават две години. Трябва да приложим вече приети законодателни инструменти. Искаше ми се да говорим повече за инициативата Wi-Fi for EU. Ето нещо, което можем да превърнем в символ на това, как конкретни ползи могат да бъдат давани за гражданите. Искаше ми се да говорим повече за жените. Искаше ми се да говорим повече за киберсигурността. Искаше ми се да говорим повече за високите технологии, за тези суперкомпютри, които ще ни позволят Европа да продължи да отстоява своето си място. Защото ние имаме успехи и имаме потенциал. Но днес и благодарение на дискусията с вас показахме, че имаме и много ясна представа за слабостите си, за предизвикателствата пред нас, за инструментите, с които можем да го направим. Quel chemin parcouru depuis le hearing commissaire Likanen? Какъв път изминахме от изслушването на комисаря Ликанен през 1998 година? Само 14 от 54-те въпроса през 99-та година засягаха единият цифров пазар, а днес всички въпроси засягаха този един цифров пазар. Взеха участие пет комисии в това изслушване и това ни показва до каква степен са се променили нещата за този период. Днес разполагаме с политическите, финансови и административни средства, но преди всичко разполагаме с невероятно разнообразие на идеите и всички тези средства ще ни позволят да отговорим на общите ни интереси. И благодарение на всичко това ще успеем да постигнем добри резултати. Днес има истинска воля и решителност в Европа в това отношение киберсигурността, отдаване на нужното значение на платформите, приспособяване към економиката на данните. Това са много ясно очертаните ни приоритети. И държа да отбележа, че всички тези теми днес бяха споменати. Още веднъж ви благодаря, че ми показахте как можем да продължим по пътя, начертан от господин Юнкер, а именно да преодолеем границите между институциите ни и да работим по хоризонтален начин. Ще направя всичко възможно, за да се придържам към този цялостен метод на работа. Ще направя всичко възможно, за да търсим винаги многодисциплинарни, многоизмерни отговори на въпросите. Но лично послание. Искам да благодаря на генералните ми директори от DigiConnect и DigiDigit, на всички експерти, които изключително много работиха за подготовката ми днес. Искам да отправя и тук едно послание към едни деца в България. Компютърна школа Вале в Хасково. Това са едни деца, които подкрепям от 6 години. Пожелавам си дигиталната графика, новите технологии да бъдат точно като тях. Да имат преподавател, който да им дава ентусиазма, който да има упоритостта да го прави. Аз си пожелавам тези деца да продължат да бъдат наша гордост. Не само на България, а обща европейска. Благодаря ви от сърце. Thank you. Thank you very much once again. Много благодаря отново, госпожо комисар, т.е. кандидат комисар, за всички отговори, за всички ваши изказвания, за встъпителната ви реч, за заключителната ви реч, за това, че резюмирахте дебата. Благодаря, колеги. Благодаря на колегите и от двете комисии. Комисията по култура и образование и комисията ИТРЕ. Благодаря също на асоциираните комисии, които присъстваха Инко, Юри и Либе. може лесно да организираме заседанията си, защото има отлично сътрудничество между двата секретарията. Така че, благодаря и на госпожа Камер Еверт за това, че е с мен без съпредседател, мисля, че нещата минаха много гладко, много точно, спазвахме времето, Въпросите бяха точни и мисля, че и отговорите бяха точни. Сега това зависи от координаторите на комисиите, разбира се. Благодаря ви отново. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. И аз ви благодаря. Мога само да се присъединя към господин Бузек, който председателстваше днес заедно с мен ние, вие, извинете, много улеснихте работата ни днес, тъй като спазвахте времето си за изказване. Госпожо Габриел, наистина ви благодаря за това, че отделихте толкова много от времето си, за да отговорите на въпросите ни. Благодаря на секретариатите и на двете комисии за отличната работа по подготовката на това изслушване. Благодаря и на всички онези, без които нашата работа тук в парламента би била невъзможна или почти невъзможна. Това са нашите преводачи. Сега предстои да направим оценка на резултатите от това изслушване. Утре след обед координаторите на двете комисии ще се срещнат в 14 часа. А що се отнася до асоциираните комисии, те трябва да представят становището си, становищата си на секретарията на ИТРЕ най-късно до утре 10 часа. Ще помоля координаторите от Комисията по култура, ако все още са тук, да поговорим сега за малко. Госпожо Габриела, още веднъж ви благодаря. Желая приятна вечер на всички.